Colleagues, can you please... Колеги, ако обичате, заемете местата си, за да можем да започнем. And let me start by welcome... И най-напред да ви кажа добре дошли след лятната вакансия. Надявам се, че всички сте си починали добре. И слънцето ви е вляло нова енергия и ново вдъхновение за работа през оставащата част на този мандат. Предлагам веднага да започнем работа по дневния ред. Най-напред приемане на дневния ред. Приемаме го без промени. Преминавам към съобщения на председателя. Имаме всички езици без естонски и малтийски. Надявам се, че ще можем да работим в тези условия. Второ, има шест члена, които са кандидатствали за системата за електронни комисии, което значи, че за 6 от членовете на нашата комисия няма да се печатат документи. И затова искам да ви подканя, ако ви се иска да се включите в системата на електронните комисии, за да спестим хартия и труд, обадете се в секретарята, за да обявите това свое желание. Трето, имаме нов координатор на и това е господин Шимански. Той е координатор на групата Европа за свобода и демокрация. В сряда на 18 септември ще имаме семинар за ефективността на лекарствата и терапиите. На 22 септември ще проведем семинар по а, помощта с а, медицинските указания и помощ с помощта на електронни средства а на 14 октомври ще имаме семинар за регулиране на официалният контрол. И последно ще имаме специално заседание на Комисията по околната среда с комисарите Паточник и Пиболц по въпроса за целите на хилядолетието ще присъства и специалният съветник госпожа Мохамед е, за планирането на развитието за 2015. Това тя ще се проведе на 17 септември от 4.15 до 5.15 след обед. И разбира се, всички сте поканени да посетите и участвате в тези срещи. От юли до сега няма нищо ново по тристранните срещи, така наречените триалози. И с това приключвам с съобщенията на председателя и можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е морското пространствено планиране и интегрирано управление на а, крайбрежните зони. Давам думата на господин Пирило, който е докладчик. Благодаря, господин а, председател. В Европа, ако искате да използвате морските пространства и бреговете, това значи, че ще се сблъскате с изискванията на голям брой хора. Става дума за рибарството, туризма, прокарването на подводни кабели и най-различни други дейности, които използват бреговете и морските пространства. Всички тези дейности се нуждаят от добра координация. Ако не, конкуренцията ще става по-трудно и на оскъдните ресурси ще бъдат подложени на все по-голям натиск. И още от миналия март започнахме работа по проекто директива за управлението на морските пространства, за съставяне на рамка за интегрирано морско управление и планиране. Работата започнахме през 2012 година. Това е продължение на работата на страните членки, които участваха в изработването на Барселонската конвенция. Целите са същите. И за първи път тази директива ще създаде европейски стандарти за съвместно управление на, суша, на дейностите на суша и море. И това е сериозно предизвикателство за нас. не, нашата комисия няма правомощия по всички въпроси, които засягат директивата, но трябва да кажем думата си по да кажем думата си по редица от тези въпроси и разбира се тук да засягат рамка директива за морската стратегия, директивата за възмовяната енергия, за местообитанията и така нататък. Е, необходимо е да създадем условия за така нареченият е, растеж плюс. И е, економическия растеж в голяма степен зависи от морските пространства, от морето и океан, така наречената синя економика. Знаем, че тук е потенциала за създаване на работни места, устойчив туризъм, крайбрежен курортен туризъм и така нататък е много голяма. И, за да може да използваме изцяло потенциалът, економическия потенциал на моретата и океаните, необходимо е да създадем условия за устойчиво екологично развитие. И в нашата комисия трябва да обърнем специално внимание на тези въпроси, като подходим към тях по системен начин. И тези въпроси трябва да разглеждаме не само в светлината на съвместното съществуване на лични дейности, но да търсим постигане на синергия между тях, за да може да постигнем устойчив растеж на морските и крайморски региони, като използваме всички социал, социо-економически, биологически и други данни, за да може да постигнем приемлив баланс между опазването на природата, съхраняването на ресурсите и осигуряване на ползи за всички. Става дума за устойчив приобщаващ растеж, особено в областите, които изпитват натиска на измененията в климата. Значи, става дума за 191 член от договора за функциониране на Европейския съюз. Необходимо е осигуряването на устойчив растеж, е, стратегия, която се основава върху оценка на риска. Е, не трябва да реагираме, а да предварително да отчитаме опасностите и е, намалим до възможният минимум отрицателното въздействие на промените в климата. Много важен е въпросът за ерозията на бреговете. Е, тук трябва да бъдем много внимателни, да опазим биоразнообразието и ускоразвитие в, в крайбрежните райони в цяла Европа. Необходими са планове за управление е, за защита на бреговете, за е, планове, е, които са едновременно изпълними и осигуряват устойчиво развитие защитават околната среда, осигуряват защита и на най-застрашените райони, наред с устойчивото развитие. Осигуряват правилото управление на крайбрежните райони и бреговете, за да можем да осигурим районно планиране, което се опира на оптимално а, използване на ресурсите, така както е предвидено в стратегията до 2020 година. Е, мисля, че тук трябва да се добави това, което може да се направи, се направи на бреговете и крайбрежните райони за улавянето и съхраняването на въглероден диоксид, като се използват неконвенционални системи, но тук трябва да бъдем много внимателни, тъй като не знаем все още какви ще бъдат въздействията на подобни дейности върху околната среда. Комисията е формулирала минимални изисквания към различните райони съгласно тяхната специфика. Но този въпрос трябва да бъде разгледан по-внимателно, в по-големи подробности за всеки отделен район, за да може е, тези райони е, да се справят е, с отрицателните въздействия на промените в климата. Трябва да използваме всички възможности, местни ресурси, като същевременно отчетем интересите на всички заинтересовани страни, за да може да разработим интегрирани планове за дейностите, както на сушата, така и в а, морето. Опитах се да оценя а, инструментариум, от който ще се нуждаем. Необходим, необходимо ни е, разбира се, фон за а, управление на а, морското дело, и който ще помогне за постигане на целите, формулирани в директивата. Сега ще дам думата на колегите, които биха искали да се изкажат по този въпрос. Интерес е, ще слушам тяхните изказвания. Благодаря ви е, много, е, господин Пирило. Имаме двама докладчици в сянка, които са записани при мен и които присъстват. И още а, двама желащи за изказвания. Господя Шиба и господя Грънинг, които са докладчици в сянка а госпожа Любчева, господин Дебис и господин Пранини. А, има ли още някой, който би искал да се изкаже? А, с госпожа Шиба, започвам от името на НП. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика Господин Пирило, искам да благодаря на всички докладчици в сянка. Значението на водата е безспорно за всички нас. Само защото една трета от гражданите на Съюза живеят на 20 км от крайбрежни зони, но и за вътрешността на държавите водните пространства имат голямо значение. Крайбрежните зони са традиционна промишлена зона и същевременно обитаема зона. Те са източник на ценни и суровини и биологично разнообразие. Също така спорен пункт за прекарване на свободното време, и когато толкова много дейности се събират на едно място, може да се стигне до нежелано претоварване на тези така устойчиви ресурси. Трябва да гарантираме, че тези крайбрежни зони няма да бъдат изцяло изчерпани поради тази неправилна употреба. регламентът за пространствен, морското пространствено планиране и неговото управление, принципът, заложен в този регламент, се основава на решаване на конфликтите и обещава да бъде много плодотворен. Комисията иска да се създаде процедурна рамка, което трябва да бъде поздравено. Трябва обаче да помислим, че самият процес на планиране и оценката на екологичните, економически и социални въпроси трябва да остане в правомощите на държавите членки. Според мен, предложението на комисията в някои точки е прекалено широко и е заплаха за принципа за солидарност, за субсидиарност. Трябва да запазим някои съществуващи инструменти и да ги използваме по-гъвкаво. Така ще можем да използваме възможно най-много ресурси ефективно, като по този начин ще стимулираме инициативи за растеж и ще можем да продължим да дискутираме този въпрос сред нас. Благодаря. Благодаря сега госпожа Шнибе, на госпожа Шнибе и след това благодаря на госпожа Гърли. Искам да благодаря на докладчика за становището и според мен е най-важното е изходната позиция – а именно, много от държавите членки, които имат е, голяма брегова ивица и тези, които имат и по-малка такава, вече а, е, прилагат редица от компонентите, които предлагаме по този план. Някои по-добре, други по-зле. Така че това е един класически пример, в който Европейската комисия, Европа е, се занимава с въпрос, по който няма основни различия разполагаме с една рамкова, рамкова директива и затова трябва да избягваме а, възможността държавите членки, които имат сложни системи, а, за управление, да трябва да правят големи промени, които няма да доведат до някакви предимства в социално-економически и екологичен аспект. Само ще наложат допълнителни разходи, административни изисквания и като цяло ще пречат. Така че становището на някои държави членки е, че Европа се намесва прекалено много. Така че моята препоръка е да се използва най-добре добрата налична практика. Повечето от инструментите, споменати тук, трябва да бъдат а, прилагани. Или, с други думи, трябва да бъдем много внимателни в формулировките, които предлагаме в директивата, за да дадем възможност на гъвкавост. Най-вече трябва да се даде възможност времето и а, възможностите, които се предлагат, да дадат право на местните заинтересовани страни да направят всичко, което е по силите им. Ние знаем, че директивата може да помогне е, на хората, на правителствата да си сътрудничат, но не можем да ги накараме да го направят на сила. Трябва да им дадем рамката, да им зададем възможностите и това да бъде достатъчно гъвкаво, за да се вземат предвид местните условия. Така че е, взимам думата, за да подчертая още веднъж, че тази гъвкавост, тази субсидиарност присъстват когато господин Перило говори за дейностите на сушата, нека да подчертаем, че трябва да бъдем много внимателни. Трябва да бъдем внимателни, когато става дума за пространствено планиране. Това е все пак в компетенциите на отделните държави членки и това пространствено планиране, морските дейности трябва да бъдат интегрирани по най-добрия възможен начин. Така че трябва да не навлизаме в дейностите, които са в компетенциите на държавите членки. Това а, така или иначе не отговаря на философията на директивата и само ще забави нещата. Така че аз предлагам някои поправки във връзка с въпроса, свързан с морското пространствено планиране от тази гледна точка. Благодаря, Джули. Криздай ви се следващия по моя списък. Благодаря, господин председател. Говоря от името на Корин Лепаш, която е докладчик в Сянка. Тя ми е дала някои бележки. И от тези бележки става ясно, че тя не само подкрепя предложението на комисията, но също така и подкрепя подхода на господин Перило, който той възприял в своя доклад. доклад. Корин Лепаш категорично подкрепя устойчивото развитие, подхода за устойчиво развитие на морските и крайбежни роли за избягване на възможните конфликти и неустойчиви действия в тези райони. Тя смята, че съществува голям потенциал – Европа да развива своята морска економика, подчертава, че принципът на защита на околната среда и устойчивото развитие трябва да играят основна роля в разработването на плановете за крайбрежните и морски райони. Много важен е предохран... на предохранително действие, предвиждане на възможните отрицателни резултати и превенцията, чрез сътрудничество на заинтересованите страни и участие на широката общественост. Искам а, да кажа нещо във връзка с това, което помня. Спомня си през 2003 година, когато за първи път тук, разглеждахме първия доклад на Комисията за интегрираното управление на бреговете. Имаше а, примери а, в Европа, където липсваше изобщо подобен на координиран, интегриран подход към управлението на, на бреговете и крайбрежните райони. А, и очевидно тук е, е, се включва и въпроса за субсидиарността. А, зелените искаха да приемем толкова строги закони, че едва ли не Европейския съюз да бъде планиращ орган за цяла Европа. Но разбира се, юрисдикцията и нашите правомощия не са такива и това влиза в противоречие с нашите принципи. Всички знаем какво искаме. Искаме разумно управление, устойчив растеж. Но правомощията на Европейския съюз все пак не са неограничени. Трябва да се съобразяваме с принципа за субсидиарност. Благодаря. Благодаря, Крис. Благодаря за това, че ти си нашата институционална памет. Това наистина много ни помага. Госпожа Любчева, дано да съм произнесъл името ви правилно. Председател, Бих желала да изразя подкрепата към директивата и подкрепата към подхода на докладчика, които считам за особено важни и особено належащи като време за приемането от Европейския парламент. Мисля, че настоящата директива е един от многото документи, с които се урежда развитието на крайбрежните територии и зони. Тоест подпомага се планирането, подпомага се управлението. И това е една последователност, която ни трябва да подкрепим и която демонстрира отношение към всички европейски водни и крайбрежни ресурси. От гледна точка на опазване на околната среда, това е също много важна директива, тъй като и това е част от правомощията на нашата комисия. Защо това е така? защото непрекъснатото разширяване на морските дейности по обем, по вид е, е на лице в крайбрежните зони. Експлоатацията на ресурсите се засилва но не бива да пренебрегваме и факта, че а, е, това създава редица проблеми. Индустриализацията на крайбрежните зони създава а, е, доста проблеми в, а, е, отношение, по отношение на околната среда. Важно е да отбележим, че голяма част от жителите на Европейския съюз живеят в тези крайбрежни зони и това ни задължава да осигурим един висок стандарт и високо чиста околна среда по което поставя планирането на една изключително е, така пиедестална е, позиция по отношение на нашите дейности. Това е особено важно, когато а, едно море се споделя от а, различни страни, които имат различни държавни устройства, различни структури на, и а, процеси на планиране. На силната урбанизация, на установяването на индустриалните зони, на силния транспортен трафик – крайбрежните зони и моретата общо взето трудно издържат. И като резултат се получават много свлачища, отпадъци, натрупват се замърсявания на водите, на крайбрежните зони, на сушата и по-малкото риба, загубата на автентични територии също е факт, на който ние сме свидетели. Мисля си, че директивата запазва правата на, на националните държави за, по отношение на планирането на териториите и достатъчно добре балансирана. Разбира се, има какво още да се желая в тази посока. Освен това си мисля, че за да се получи синхрон, може би трябва да се мисли за създаването и Европейския съюз да подкрепи създаването на една електронна платформа, в която тези дейности и всички процеси, свързани с планирането на морските територии, ще, се, ще намери място. И освен това, на второ място и не на последно, да се включат и е, териториите от Натура 2000 и защитените територии в този процес на планиране, тъй като считам това ще бъде един особен принос на директивата в това отношение. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, госпожа Любчева. Господин Кризогелос. Благодаря. Първо искам да благодаря на комисията за това предложение и разбира се на докладчиците. През октомври 2012 министрите по крайбрежните зони се споразумяха в Лима Сол да се подкрепи стратегията 2020. Синята економика дава възможност за развитие и създаване на работни места. Синята економика се опитва опира на крайбрежните зони и моретата и може да допринесе за благополучието и за, може да се разглежда като изход от кризата. Важно е обаче да се предотвратят рисковете за крайбрежните зони и моретата. Има големи конфликти. Освен това е важно да се провеждат консултации и да се създават подробни планове за управление на крайморските райони, за да се справим с проблемите, които проистичат от промените в климата, е важно да се вземат предвид рисковете, които се предизвикват от танкери, от химически предприятия, които могат да предизвикат ерозия, например. Много държави трябва да ускорят съставянето на своите пространствени планове за сушата. Тук става въпрос най-вече за пространственото планиране на морските райони. Иначе може да се стигне до сериозни забавения. Важно е пространственото планиране да пътят взети предвид и крайморските райони и сушата. Важно е да имаме морско пространствено планиране, което да е в унисон с на, на национално и на трансгранично ниво. Не е лесно, но важно е да се координира. Важно е да се вземат предвид интересите. Но ние имаме нужда от обща процедура и методика и от надежни данни. Липсата на такива данни може да бъде оправдание да не се предприема нищо. И има примери за сътрудничество в Польша и Германия, в Атлантически океан и Източно море. Има обаче и програми на ООН, заедно с протоколите за крайбрежните зони прилагането на пространственото морско планиране в три региона на Средиземноморието може да донесе още предимства, но то, то все още не е напреднало в достатъчна степен. Съответните резултати не са задоволителни. Много държави членки се бавят със своите пространствени планове за сушата. За това има опасения, че забавянето ще засегне и морското пространствено планиране. Има интензивни намеси, добиване на нефт и газ, например полагане на кабели за електричество. Всичко това трябва да се планира разумно и държавите по крайбрежието трябва да намерят съгласие предложението е важно като рамка за тази политика. До сега е, това беше една доброволна инициатива. Имаме нужда от една обща директива, общи стандарти, иначе настъпва объркване, няма достатъчно ефективност, което ще доведе до продължаване на негативната експлоатация на крайбрежните ресурси. Тези зони са изключително чувствителни и за това трябва да съществува принцип за третиране на екосистемите. Превенцията е изключително важна най-вече в простран... морското пространствено планиране. Всичко това може да се стане само ако говорим един с друг, ако се говори с а, обществото, с гражданското общество, с предприятията на местно равнище. А, да, говоря почти а, 5 минути. Ето, а, вие не сте докладчикът в сянка. Вашата първа. А, а това е вашата първа реч в комисията. Заповядайте. Заповядайте ovaj prijedlog. Благодаря, господин председател. Подкрепям становището на нашия докладчик. Мисля, че интегрираното управление на крайбрежните райони, морските пространства е много важен въпрос. Много важен за оцеляването на нашата планета аз съм от Харватия и както знаете, Адриатическо море мие бреговете на няколко държави. И различните крайбрежни страни имат различни планове за развитие, различни економически подходи. И тук трябва да се намери балансът между защитата на околната среда и синята економика. И затова смятам, че в никакъв случай не трябва да пренебрегваме принципа за субсидиарност. Така че директивата трябва да се стреми да намери баланса в нашите норми и стандарти. Много важно е да я приемем, като същевременно осигурим достатъчен простор за действие и гъвкавост на страните членки. Страните членки трябва да могат сами да управляват ресурсите, за които става дума. Не трябва да забравяме нито за секунда приказката, че ние сме взели земята и морета на заем от нашите наследници. Благодаря, господин председател. Най-напред поздравявам господин Перилю. Изцяло подкрепям това, което той ни представи. Той наистина е свършил много работа, защото е добавил полезни разяснения към това, което вече сме обсъждали в комисията, въпроси свързани с администрирането на крайбрежните зони. Директивата е добре дошла и моментът е много подходящ за нея. Едно подробно, системно планиране на морското пространство и крайбрежните райони е нещо необходимо, за да се осигури устойчивото развитие на всички региони. Така че необходимо е разумно, подробно регионално планиране чрез системи, които ще вземат предвид, разбира се, и местните, но, и местните потребности, но ще бъдат добре интегрирани. Трябва да не забравяме какво е въздействието върху околната среда и изискванията свързани с това. Докладчикът трябва да има предвид и нещо друго, което до някъде е засегнато в директивата, но според мен заслужава повече внимание. А именно качеството на водите. Естествено, трябва да се управляват крайбрежните райони, като се осъществява връзка с а, районите във вътрешността. Вижте обаче какво казва член 7. Въпросът за отпадъците също трябва да бъде взет предвид, но трябва да го направим подробно или стандартите, изискванията за пречистване на водата. Нещо изключително важно защото това, което се прави във вътрешността на страната, се отразява върху качеството на питайната вода. А в морето а, се вливат водите от вътрешността, те имат своето въздействие, така че всичко това трябва да се управлява разумно. Транспорта, включително и морския транспорт Вижте какво стана с Коста Конкордия. Тя потъна близо до бреговете на Тоскана. В Венеция също се говори с тревога за бъдещото въздействие от морския, на морския транспорт. Корабите често пъти е, носят опасен товар и дори да са получили необходимите разрешения, ако корабите потънат, това е, може да засегне е, околната среда. Понякога щетите са необратими. Щетите върху екосистемите по-конкретно. Така че трябва да знаем какви са рисковете от морските пътища и трябва да се направи оценка на тези морски пътища съответно, което да бъде взето предвид при планирането, морското пространствено планиране. Ако унищожим екотури, екосистемите от глупост, ние унищожаваме и туризма. Благодаря. С това приключваме списъка с изказванията, а комисията ще има възможност също съвсем накратко да се изкаже. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Ще бъда кратък. Искам да кажа нашата обосновка по този текст първо искам да благодаря на докладчика за неговия доклад. Ще се върна след малко. Също така искам да благодаря на всички оратори за техните коментари. Напомням на всички, че трябва да разглеждаме това предложение за морско пространствено планиране в контекста на задълженията на комисията да осигури устойчив економически растеж. Това са специални предизвикателства. Искам само да подчертая някои от тях. В момента крайбрежните и морски райони се използват много некоординирано, което води до недостатъчно и неефективно използване на тези ресурси. Освен това съществува несигурност и, и, не, и недостатъчно недостатъчно ясни компетенции за достъпа до морските райони, което създава неоптимален климат за бизнес инвестиции. Ние сме много загрижени за увеличаването на натиска върху тези морски зони, което може да окаже голямо влияние върху е, природните ресурси, на които пък се основава нашата економика. Само да напомня, че има нарастващо че има нарастваща нужда във връзка с проблемите с климата, енергията и транспорта. Тук ние трябва да координираме тези действия, за да максимизираме тяхната ефективност. По отношение на економиката и а, околната среда, тази координация има за всъщност представлява целта на това предложение. Проблемите, с които се срещаме, не могат да бъдат решени само с това предложение. И то не е предвидено да го направи. Много от вас посочиха, че има нужда е, националните органи да си свършат работата. Те вече работят по много въпроси. Нашият принос с това предложение целеше да се поздрави това, което е направено в държавите членки и да се разработи една рамкова директива. Ние взехме предвид всичко, което се прави в държавите членки. Искахме да работим с съществуващите структури и административни разпоредби в държавите членки. Това е много важна, важна насока, която искам да подчертая. И колкото и да искам, искам, а, искам да подчертая и принципа на субсидиарност и принципа на пропорционалност. Те също са заложени в а, това предложение. Това е рамкова директива, която дава някои процедури, някои насоки, които трябва да бъдат следвани. Но по отношение на съдържанието на мерките и времето за тяхното предприемане, тя позволява гъвкавост на държавите членки да правят това, което смятат за правилно в национален и регионален контекст. Явно предложението има за цел да подпомогне увеличаването на устойчивия растеж в крайбрежните райони. Както така че използването на ресурси в тези зони да остане устойчиво. Друг аспект, който е важен за нас, това е трансграничният аспект. Тук е важно дейностите да бъдат координирани между държавите членки, защото знаем, че действията, които се предприемат, като цяло се осъществяват на трансгранично ниво. Ако се върна към доклада, много накратко, ние приветстваме а, доклада, защото а, а, той подкрепя намеренията и подхода на комисията. Съдържаха се им и няколко интересни предложения за юри... правния процес, които вече са включени в нашето предложение. Специфичният въпрос, който докладчикът засегна относно действията във връзка с използването на шистовия газ, имаме някои съмнения дали това е необходимо, дали това е необходимо да се посочва в такава степен в предложението, но сме отворени за дискусия и ни е интересно да чуем какви са мотивите, защо това трябва да бъде направено. Мисля, че много от предложенията в доклада биха могли да бъдат включени в предложението, може би не в такава степен, но ще ги разгледаме по-подробно и ще видим как бихме могли да го включим в а, преамбюла. Трябва да проучим вашия доклад по-подробно, да видим също и докладите на другите докладчици в Сянка. Ще имаме въпроси, които ще се нуждаят от изясняване и ще продължим работата в този контекст. Все пак бихме искали да помолим комисията да продължи с дебата бързо, за да може това за да могат обсъжданията в съвета да започнат възможно най-бързо. Много е важно а, да се постигне споразумение между институциите. Това е важен сигнал за стимулиране на устойчивото развитие в крайбрежните райони. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Пеник. И ние приключваме с обсъжданията. Искам да благодаря на докладците. Имате ли да кажете още нещо? Искам само с няколко думи да благодаря на всички, които се изказаха. И особено на представителя на комисията. Всички колеги подчертаха, че от е, тази работа има смисъл. Разбира се, ще има различия в подходите. Но ще се опитаме да намерим най-доброто общо решение, като се опираме на всички тези различни подходи. Струва ми се, че тази рамкова директива е особено важна. Крис Дейвис е, подчерта, че страните членки е, трябва да разберат, че управлението на браговете и морските пространства е проблем, който трябва да се решава в най-широк план е, за цяла Европа. Благодаря. Благодаря. Крайният срок за внасяне на измененията 12 е септември 12 часа, а за становищата 17 октомври решението ще бъде гласуване на 5 ноември, а в пленум, на пленарно ще гласуваме през декември. С това приключваме дебата по тази точка. Преминаваме към точка 4. Това е докладът Хаук. И иска ли докладчикът да каже още нещо? Глад и глава. Накратко. Искам да кажа нещо относно принципа. Принципа е винаги обсъждане. Никога да не се опираме върху индикации, подавани от съвета. Нашето ръководство някой ни липсва. Когато обсъждаме бюджета, все някой липсва. По принцип, всички искам да кажа защо Емилия не е тук и искам да я поздравя. Тя се жени. Тя се омъжва. Надявам се, че след като вече е омъжена, ще запази доброто си настроение и своят, е, в своя весел характер. Това беше една, едно освежаващо изказване на колегата Хаук. Присъединяваме се към нейните благопожелания и преминаваме към гласуването. И, и то изм... Започваме с гласуване на изменение 6328. Кой е за? Против? Приема се 6303. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 6338. За? Против? Въздържали? Отхвърля се. 6334. За? Против? въздържали се, отвърля се. 63-21 за, против, въздържали се, приема се. 63-35 да, за, против. 63-35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-22 за, против, въздържали се, приема се. 63 23 за, против, въздържали се, приема се. 63-24 за, против, въздържали се, приема се. 63-26 за, против, гласувайте електронно. 63-12. Всички ли гласуваха? Гласуването приключва абсолютно ясно се отхвърля. 63-26 за, против, въздържали се, приема се. 63-25 за, против, въздържали се, приема се. 63-06, 63-42 са идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-07, 63-40 са идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. 6341, 6308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6309, 6339 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6310 за, против, въздържали се. Не е ясно, гласувайте електронно. 6310 гласувайте по електронен път. Всички гласуваха. Гласуването приключи. Приема се. 63-13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-02 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-01 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 ще проверим 6301 електронно. Гласуването приключи. Отхвърля се. 6318 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6319 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6320 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63.45 в момента липсва. Стигаме до 63.47. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63.46. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63.48. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63.00. За. Против въздържали се, приема се. 6304 за, против, въздържали се, приема се. 6311 за, против, въздържали се, приема се. 6314 за, против, въздържали се, приема се. 6337 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6336 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-05 за, против, въздържали се, приема се. 63-27 за, против, въздържали се, приема се. 63-15 за, против, въздържали се, не е ясно. Ще да проверим. Е, да, да видим всички ли могат е, да работят с, машин, с апарата за гласуване. Отхвърля се. 63, 49 за, против, въздържали се. Не е ясно. Гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. 63-29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 63-32 за. Против. Въздържали се, приема се. 63-44 за, против, въздържали се, приема се. 63 33 липсва и приключихме с тази точка. Сега продължаваме с становището. Тук Изменение 1, част 1 за, против, въздържали се, приема се. И втора част за, против, въздържали се, не е ясно. Втората част гласуваме електронно. Електронно, електронно гласуване, изменение 1, част 2. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Не е ясно. По втора част гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против против, въздържали се, не е ясно. Изменение 7, гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Гласиването приключи. Приема се. Изменение 8, за, против, въздържали се, приема се. И тогава можем да проверим още веднъж електронен път Осмо изменение. Всички ли гласуваха? Приключено гласуване. Приема се. Преминаваме към окончателното гласуване електронно. По цялото становище всички ли гласуваха? При... Гласуването приключено. 43 да, 4 не. Три въздържали се, приема се честито на госпожа Халк. Продължаваме с е, състоянието на европейския въглероден пазар. Можем да гласуваме веднага електронно по, този, по този, това становище. Всички ли гласуваха? Приключваме гласуването. Единодушно прието. После гласуваме по сериозните. Искате да кажете нещо? Можем да гласуваме тогава за електронно моля. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 48 да, 0 не. По този начин коригентумът е прият. Следващото заседание е на 18 септември 2013 от 9 до 12.30 и след това от 3 до 6.30. В 10.30 продължаваме с заседание на координаторите. Пожелавам на всички приятна обедна почивка, успешно пътуване е, до дома и ще се видим отново в Страсбург.